четвъртък утре от 9 до 14 и от 15 до 17. Е, дневния ред е, ще бъде публикуван на сайта на Европейския парламент. С това закривам това заседание. Приятна вечер.